Okay, I'm counting from 10 to 1. Броя на обратно от 10 до 1 на гръцки. И след това започвам. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. И така, започваме. На заседанието на 16 юни тази година Председателския съвет прие една препоръка за удължаване и разширяване на правомощията на специалната комисия относно економическата криза. Краят на това правомощие трябва да изтече краят на октомври тази година според член 184. Има ли някакви забележки? Няма. В такъв случай тя се приема правомощията на специалната комисия по економическата и финансова криза се удължава до 31 юли 2011. Уважаеми колеги, сега преминаваме към гласуването. И така, пристъпваме към гласуване по простената процедура на доклада на госпожа Алтала «Политики на Европейския съюз в полза на защитниците на правата на човека» госпожа докладчика, госпожа Халтала, трябваше да представи с две изменения. Имате думата, госпожа Халтала. Господин председател, като че ли има широко споразумение между групите по двете основни изменения към този доклад. Едното е да се комбинират параграфи 6 и 22 относно позициите. А второто е да се промени параграф 19, свързан с отчетността на организациите борщи за човешки права. Готови ли сте да приемете тези изменения? Кой е съгласен, кой е за тези две осни изменения? Гласуваме общо за двете изменения. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. И така. В такъв случай гласуваме доклада на господин Клинц. По публичното предлагане на ценни книжа и хармонизиране на изискванията за прозрачност Гласуваме блок 1. Кой е за? Против. Въздържали се? Приема се. Блок 2 в такъв случай отпада. А сега гласуване по цялото предложение с измененията, кой е за, против, въздържали се, приема се. Сега по именно гласуване по цялата резолюция. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. 464 гласа за. Приема се. Поздравление на господин Клиниц. И така, пристъпваме към гласуване на доклада на Ромева и Руеда. Програмата за документация за улова на червен тон. Или както е на латински, тунустинус. Гласуваме по блок 1. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Влог 2 отпада в такъв случай. И така, предложението с измененията. Кой е за, против, въздържали се, приема се. А сега, моля, гласуваме електронно цялата резолюция. Край на гласуването. 564 гласа за. Приема се. Поздравление на господин Румева Руеда. в дневния ред сега е включено гласуване по доклада на Коелю. Става дума за прилагане на разпоредбите на достиженията на правото на Шенген във връзка с Шенгенската информационна система в България и Румъния. Изменение едно за, против, въздържали се, приема се. След това гласуваме за измененото предложение за, против, въздържали се, приема се. По именно гласуване по резолюцията, начало на гласуването, край на гласуването, приема се, честито на господин Коелю. Сега гласуваме по проекта за резолюция относно качеството на статистическите данни в Европейския съюз и засилени контролни правомощия на комисията и Евростат. Едно гласуване. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Сега, в дневния ред имаме гласуване по доклада на господин Ромева и Роеда относно аспекти свързани с равенството между половете в контекста на економическите рецесия и финансовата криза. Точка 1 по именно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. След това точка 3 на две части. Гласуваме по първа част. Кой е за? По именно гласуване. По част първа. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Част втора. Начало на гласуването. Също електронно гласуване. Край на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. След това точка 4, също в две части. Част първа, кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Част втора, за? Против? Въздържали се? Приема се. Точка 7. имено гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 1. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Но, може би да проверим чрез електронно гласуване. Да, проверяваме чрез електронно гласуване. Изменение едно. Начало на електронното гласуване. Край на гласуването. Приема се. След това точка 13. Кой е за? против, въздържали се. Още веднъж по параграф 13. Кой е за? Против. Въздържали се? Приема се. Параграф 18. Електронно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Параграф 20. Гласуване на две части. По двете части ще се гласува електронно. Начало на гласуването по първа част. Край на гласуването. Приема се. Част 2. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Параграф 21. Гласуване в две части. Също електронно гласуване по двете части. Начало на гласуването по първа част. Край на гласуването. Приема се. Част 2. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Параграф 28 в три части и по трите части ще се гласува електронно. Начало на гласуването по първа част. Край на гласуването. Приема се. Част 2. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Част трета. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Параграф 30 в две части поименно гласуване и по двете части. Начало на гласуването по първа част. Край на гласуването. <clears throat> Приема се. Част втора. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Параграф 31. По име на гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Параграф 40 в две части. Електронно гласуване и по двете части. Начало на гласуването по първа част. Край на гласуването. Отхвърля се. Втора част. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. И сега гласуване по целия доклад. Електронно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Поздравявам господин Ромева и Роеда. Сега преминаваме към гласуване по доклада на Ида Фигоредо. Преминаваме към гласуване на доклада на госпожа Фигередо, оценка на резултатите от пътната карта за равенство между жените и мъжете и препоръки за бъдещето. Госпожо Люлинг, вие имате думата. Je me réfère à е, всъщност искам да се върна към член 175.2 от правилника, за да поискам от името на моята група е, отсрочване, връщането на гласуването на този доклад в комисия. Е, ние, ние съпоставихме доклада Румева с доклада Фигереда и при тази щателна проверка ние установихме, че има пасажи, които изцяло съвпадат в двата доклада. Като, например, мотивите думите е, са еднакви, макар и да не са съвсем дословни. Освен това, в този доклад като цяло се повтаря това, което вече беше отразено в докладата Рабела по равенството на мъжете и жените, който гласувахме тук през февруари. Не знам кои са тези автори, на които липсва вдъхновение и които отговарят за такова плагиатство. Обаче, за да се избегне подобен парламент да стане остане за посмешище, трябва този доклад е, да бъде върнат в комисията. Още повече, че не отговаря на темата си. Mrs. Lurin, I think you have made your point. Госпожо, госпожо, да, ако обичате без, без речи, ние имаме голям опит това. Госпожа, да, не, не мога да разбера защо секретарията на комисията жени е, не се е справила с тази фактическа ситуация. Това не е качествена законодателна работа, е, обратно във фабриката. Okay. one... Колеги, ще дам думата само на един човек за и един против. Кой иска да подкрепи казаното на госпожа Лулинг? Кой иска да, някой, кой иска да говори против казаното от госпожа Лулинг? Да, заповядайте. Е, Господин председател, Уважаема госпожо Лулин, Госпожа Лулин, много добре знае, че в този доклад, по този доклад се проведе обширна дискусия с участието на депутати от почти всички политически партии. Имаше също така гласуване по него. Имаше ясно мнозинство в комисията по а, а, жените. Така че имаше само два гласа против, всички останали бяха за. Един от тези два гласа против беше на госпожа Лулинг. И имаше една политическа група, която се въздържа, крайна сметка. Така че становището на госпожа Лулинг не е становище на мнозинството в съответната комисия, и се надявам, че няма да бъде становище на множественството в този парламент. Комисаря госпожа Рединг го каза по време на дебата в среда вечерта, че е за този доклад. Така както знаят всички тези, които участваха в дебата в среда вечерта. Така че мисля, че докладът е добър и, и предлага добри идеи за стратегията а, за 2020 относно равенството. Така че моля всички да гласуват за. Сега гласуваме искането доклада да бъде върнат обратно в комисията. Кой е за? Кой е против? Добре. Нека тогава да проверим. Електронна проверка. Начало на гласуването. The vote is closed. Край на гласуването. Значи се отхвърля. Okay. The request was rejected. Така, искането се отхвърля. Пристъпваме към гласуване. Изменение пето за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 6. На английски. А, а, изменението. За шесто изменение. Против. Въздържали се. Приема се. Така проверяваме. Шесто изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 21 во изменение на две части. Първа част за против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Добре, проверяваме, но за последен път. Обаче, ако излезе прав, повече няма да проверявам. Ясно ли ви е? Така, продължаваме. Първа част. Проверяваме начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Е, параграф 36 на две части. Първа част, начало на гласуването. Извинете. За, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Второ изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Параграф 52 за, против, въздържали се, приема се. 56 за, против, въздържали се, приема се. 61 за, против, въздържали се, приема се. 71 по именно гласуване. Започнете гласуването. Край на гласуването. Приема се. Параграф 71. Извинете, казва председателя. Първо изменение. За, против, въздържали се, отхвърля се. Параграф 72 е на две части. Първа част по именно гласуване начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение номер 7 за, против, въздържали се, приема се. 73 параграф на две части. Първа част. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Параграф 74 с поименно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Параграф 77 за, против, въздържали се, приема се. Изменение номер 8 за, против, въздържали се, приема се. Изменение номер 3 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 4 за, против, въздържали се, приема се. Мотив е на две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Е, е, мотив N, първа част, за, против, въздържали се, приема се. Втора част, за, против, въздържали се, приема се. Е, мотив АСЕ, А се на гръцки знае ли някой как е? Никой ли не знае? За момента това няма значение. Първа част против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. сега към устното изменение. Аз има устно изменение на госпожа Вержиян. Имате думата, госпожо. да, благодаря ви. А да, аз всъщност го знам. А, а, така, по мотив С, начало на, на гласуването, край на гласуването. Приема се. Сега, крайното гласуване за, против, въздържали се, приема се. А, проверяваме окончателното гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Поздравления за госпожа Фигередо. Мерисия диатакси. И сега пристъпваме към предложенията за назначаване е в специална комисия по политическите предизвикателства и бюджетните средства за устойчив Европейски съюз след 2013 година. Няма изменения.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 относно заключението от среща на високо равнище между Европейския съюз и Русия. на 31 май и 1 юни 2010. Първо гласуваме проекто резолюцията на зелените. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. А сега общата резолюция на останалите пет политически групи. Параграф 2. С изменение, устно изменение на Сариус Волски. Господин Сариус Волски, имате думата. Господин председател, предлагам тук в този втори параграф, когато говорим за модернизирането на Русия, да изкажем своето разбиране, че не става въпрос само за модернизиране на технологиите, а също и на обществото. За това бих желал да се включат думи партньорство за модернизация и да се добави общ, економиката и обществото. Благодаря. Има ли някой против тези изменения? В такъв случай, параграф 2 с изменението. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Параграф 6. Тук сега имаме пето изменение. Гласуваме електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Параграф 10. Още веднъж господин Сариус Волски предлага устно изменение. Господин Сарис Волски, имате отново думата. Господин председател, по параграф 10, според позицията, която винаги сме заемали в този парламент, било то по доклада по енергетиката, по външната политика, винаги сме изключвали а, енергетиката като инструмент на външната политика. Така че тук предлагам следното – изключването на употребата на енергетиката като инструмент на външната политика. Благодаря. Има ли някой против това изменение? В такъв случай гласуваме параграф 10 с изменението за. Против. Въздържали се. Приема се. Параграф 12. Разделно на 5 части. Кой е за първата част? Против. Въздържали се. Приема се. Втората част. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Третата част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Четвъртата част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Петата част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 2 в две части, всяка една електронно. Гласувайте електронно по първата част. Край на гласуването. Отхвърля се. Втората част. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Отхвърля се. Трето изменение. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Приема се. Изменение 4. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 1. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Отхвърля се. А сега гласуване по цялата резолюция. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. И така. В такъв случай другите резолюции отпадат. Сега пристъпваме към гласуване на предложения за резолюции относно израелската военна операция срещу корабите с хуманитарни помощи и блокадата на газа. Господин Танок. Господин председател, с начин на протеста е, нашата група няма да гласува за съвместната резолюция, ще гласуваме против нея, защото координатите на Алди, които организират съвместната резолюция, не благоволиха да ни поканят да участваме в преговорите с предположението, че ние няма да подпишем съвместния текст. От 11 години съм в този парламент, за първ път ми се случва такова нещо. Това е против всякакъв начин на работа в този парламент и не трябва да се повтаря. И и е, те, те могат да си гласуваме само нашата резолюция. Господин Танонг, казва председателя, искам само да... Това, което казахте, е, е, по-скоро е свързано с обяснение на гласуването или обяснение на вота, а не сега. Не... Благодаря ви, независимо от това, казва председателя. Гласуваме електронно по тази резолюция. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Поздравления. Η диатакси. Проблепти προβλέπει την ψηφοφορία Сега гласуваме 6 предложения за резолюции във връзка с търговията с инструменти за мъчения. Тропологи... Okay.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 Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 4. Каза. Е Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 2. Електронно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. И гласуване по всички резолюции за, против, въздържали се, приемат се. Следваща точка от дневния ред. Гласуваме 6 резолюции във връзка с положението на Корейския полуостров. Изменение 1. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. господин Качин има устно изменение. Господин председател, ние предлагаме устно изменение по параграф 9, но всъщност то не е точно. Искаме да го е, заличим следното това, което се чете в момента на английски. Да. Е, е, и при такъв случай при крайното гласуване ще бъде е, говори на... Това ще бъде последната част на английски. Благодаря ви. Всъщност искате да се отрази разоръжаване. Разоръжаване от алинея 9 за против. И така. Е, параграф 9 в изменения му вид. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 2. За, против, въздържали се, отхвърля се. Гласуване по всички резолюции за, против, въздържали се, приема се. Следваща точка от дневния ред – гласуване по предложение за резолюция относно ситуацията в Босна и Херцеговина. Изменение 11. За, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 12. Гласуване в две части. Гласуваме по първа част. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Част втора. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 13. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 6. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 2. За. Против въздържали се, приема се. Изменение 1 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 7 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 8 в две части. Част първа за, против, въздържали се, приема се. Част втора за, против, въздържали се, приема се. Изменение 9 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 10 кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 5 за. Против. Въздържали се. Да проверим чрез електронно гласуване по изменение 5. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се с 3 гласа мнозинство. Изменение 3. Кой е за? Против? Въздържали се? Също ще проверим чрез електронно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. След това гласуване по цялата резолюция за, против, въздържали се, приема се. Съобразно дневния ред ще гласуваме пет предложения за резолюции в областта на въздухоплаването между Европейския съюз и Съединените щати. Параграф 17 за, против, въздържали се, приема се.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 прилагане на първия пакет от директиви относно железопътния транспорт. Има само едно изменение. Е, номер едно. За. Против. Въздържали се, отхвърли се. Е, е, гласуване на целия текст. За. Против. Въздържали се. Приема се. Съобразно дневния ред Пристъпваме към 6 предложения за резолюции във връзка с наводнените в страните от Централна Европа, по-конкретно Полша, Чехия, Словакия и Унгария. Господин Свобода, имате думата. Господин председател, не знам какво мога да добавя тук, но точно през тези дни има страхотни наводнения във Франция и най-малкото както е формулирано в е, изречението, трябва да се добави още едно изречение, че трябва да се вземат предвид е, и наводненията във Франция и дадените жертви там. Така че аз е, смятам, че не можем да приемем тази резолюция без да включим и наводненията във Франция. Благодаря. Господин Свобода, ще е, приемем вашето предложение като устно изменение е, в формулировката, която вие предложихте. Някой възразява ли е, това е устно изменение? Кой е за тогава? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение второ, поименно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Измене трето с поименно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 4. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение първо за, против, въздържали се, отхвърли се. И така, гласуване на целият текст по именно е, електронно начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. по дневен ред гласуваме предложената резолюция от пет политически групи за обучението в съдебната област. Само едно гласуване и то окончателно за, против, въздържали се, приема се. Съобразно дневния ред пристъпваме към гласуване на доклада на господин Милана нов импулс за стратегията за устойчивото развитие на европейската аквакултура. Господин Горниш има, иска думата, заповядайте. 15 секунди, господин председател. В обучението в съдебната област те трябва да бъдат обучени в правата на членовете на е- е- Европейския парламент. Произволно имаше опит да бъде арестуван с най-елементарното презрение към моето право е, на парламентарен имунитет. Аз съм го казал на магистратите в Лион. Искам френските власти да дадат обяснение за това. Благодаря ви много. Έκθεση Μιλάνα. Τροπολογία 3. Изменение трето по доклада на господин Милана за против. Въздържали се, отхвърля се. Осми параграф за против. Въздържали се, е, приема се. Изменение второ за против. Въздържали се, приема се. 15-та алинея за е, параграф е, въздържали се приема се параграф 29 е, на две части. Първа част за, против, въздържали се приема се. Втора част за, против, въздържали се. Ще проверим. Втора част електронна проверка. начало на гласуването. Край. Отхвърля се. 36-та линия за. Параграф 36 въздържали се, приема се. Параграф 38 за. Против. Въздържали се, приема се. Параграф 40 за. Против. Въздържали се, приема се. Параграф 42 за, против, въздържали се, приема се. Параграф 43 за, против, въздържали се, приема се. Параграф 44 за, против, въздържали се, приема се. Четвърто изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Пето изменение за против. Въздържали се. Отхвърля се. Мотив и за против. Въздържали се. Приема се. Мотив Жи за против. Въздържали се. Приема се. Дуб, дубл за против. Въздържали се. Приема се. Мотив Хикс. За. Е, е, може ли някой да провери е, предходното гласуване? Да, знам ви. Знам ви аз. Така, пристъпете към гласуване. Започнете гласуването. Край на гласуването. Приема се. Мотив Хикс за. Против. Въздържали се. Приема се. Е, така, гласуване на целият текст, електронно гласуване, начало на гласуването, край на гласуването. Приема се. Приятен уикенд, скъпи колеги! Προχωράμε στις επεξηγήσεις ψήφου. Пристъпваме към обясненията на гласуването. По доклада Алтала. Господин Посълт иска думата. Уважаеми господин председател, аз ценя много вас лично и начина по който извършвате председателството. Това беше направено много добре по време на това гласуването. Аз имам молба към всички заместник председатели да не пожелават